Така, а сега давам думата на госпожа Могерини за отговор. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя и да пожелая добре дошли на нашите скъпи приятели. Поняко, понякога така формалната тържествено свършена работа води до конкретни резултати. Сега нека да кажа да се спра на няколко от проблемите, които поставяхте, доколкото разбирам така усетих духа на вашите из, изказвания. Вие сте в подкрепа на тази ам, а, стратегия, която е един, на една колективна творба и сега колективно трябва да бдиме за нейното приложение. А, кога вие казахте, че трябва да наплегнем на по, повече на нашите интереси, на нашите ценности в рамките на тази стратегия. Но стратегията почива точно на нашите интереси и нашите ценности, които всъщност и съвпадат. И тази стратегия набляга по-специално на това, че че нашата политика може да бъде последователна само ако тези ценности са, е, присъстват в нашата вътрешна политика и в нашето ежедневно поведение. Е, само по, само по този само по този начин ние ще имаме, е, ще разполагаме с достатъчно е, уважение на международната е, сцена и ще ни вярват. Второ, казах да, че ценностите и интересите ни съвпадат. Важно е също така да има устойчивост и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 трябва нашите общества да бъдат устойчиви, но какво имаме предвид? Не става дума само за силни институции. Е, устойчивостта на обществото значи е, участието на цялото гражданско общество, на правозащитниците, на, на, на обикновените граждани в защитата на интересите и на ценностите. така и в, а, и в този случай и в а, много други, които сме споменавали тук, ценности са равни на интереси. В никакъв случай не трябва да противопоставяме тези две понятия. Трето, проблем повдигнат от някой от вас. Жан го каза в положителен аспект, а други в отрицателен. Възможността за изграждане на капацитета и на инструментариум. Днес, знаете, колегията прие пакет относно изграждане на капацитет в областта на сигурността и развитието. Това в е, никакъв случай не е, е отклонение на инструментите, насочени към развитието, към сигурността. А, а, Напротив, защото всички знаем и гражданското общество го казва, където и да е, в Африка, е, в е, в други и на други места, когато няма сигурност, каквото и да правиме за хората, това не дава резултат. Защото първото, основното право на всеки един е правото на сигурност. И това означава, че ни, ние не е, и отклоняваме средствата от една глава, от един отрасъл в друг, а напротив, ние създаваме една последователна политика, за да бъде тя по-ефикасна. И така че ние продължаваме да помагаме и да, разви... да работиме по развитието, като същевременно спомагаме и развиваме сигурността. Затова смятам, че пакета, който приехме днес, ще бъде от огромно значение и ще е, спомогне да приложиме тази е, част и този компонент от нашата стратегия по един интегриран и последователен начин. Беше ми зададен и въпроса свързан с това дали държавите членки ще бъдат помолени или така заставени да да да допринесат за капацитета. Сега, това ще това ще се прави, разбира се, в а, рамките на институции, но понякога, може би, ще е възможно да, да помолиме или да насърчиме някои ам, държави членки и дори някои парламентарни групи да ни помогнат и а, е, да ни подкрепат в работата, която вършим. Разбира се, това ще стане по един коорди, коорди, координиран начин, по прозрачен начин, ще има ем, прозрачен подход и ще има и отчетност. Аз не, не се страхувам от различните инициативи, независимо дали те са поети от парламентарни групи, държави членки, група държави членки. Важното е всичко това да става в, е, в една обща рамка и за постигане на общи цели. Всичко това трябва просто да бъде част от една последователна и глобална политика, разбира се, в зависимост от необходимостта. Какви са проблемите и какви са очакванията в момента? Гарантиране правото на сигурност на нашите съграждани. Това изисква от Европейския съюз да предприеме действия в качеството си на Европейски съюз. Някой от вас даде пример или и каза, че има, че е необходимо да се вземат повече предвид и е, онези, които не са на нашо а, мнение. А, не, съжалявам, обаче тук в тази област не мога да приема по подобно нещо. Защото ако има една област, където трябва да бъдем единни, то това е е, външната дейност. Защото няма, няма проблем, и, който и най който може да се реши от една страна, била тя малка или голяма. Съвместното решение винаги ще бъде много по-добро. Независимо какъв е проблема, дали е свързан с управление на миграционните процеси или други. В тази област ние сме силни само когато сме единни и обединени. Възможностите са глобални и като цяло държавите членки са по-скоро малки държави, да речеме средни на големина държави. Ние вече не сме в, не живеем в времето на империите, на големите държави. Така че а, трябва да го осъзнаеме. Така че ние сме силни, ние, ние ние обаче не винаги осъзнаваме нашата сила и мисля, че осъзнаването на нашата сила ще ни позволи да бъдем силни и в международен план. Така че тази стратегия трябва да се превърне в една а, обща, а, всеобхватна а, дейност, която ще ни превърне наистина в онзи глобален актьор на, в международен план някои казаха, че сме недостатъчно амбициозни или прекалено реалистични. Да, необходимо ни е и реализъм, и амбиция. И това е очевидно Особено днес в този непрекъснато променящ се свят, нещата се промениха от това, което бяха преди два месеца или преди година. Сега трябва да реагираме по друг начин, но ние трябва да при всички случаи да бъдем достатъчно самоуверени, за да можем да реагираме. Разполагаме с силата, т.е. необходимо е да мобилизираме политическата воля, за да постигнем резултатите. Благодаря ви. Може би да мина към следващото, но първо председателя да ми даде думата. Е,